следващата точка от дневния ред. Става дума за а, ус, въпрос с, иска, с искане за устен отговор. А, директивата за услугите, член 8, параграф 3 от Директивата за правата на потребителите. А сега давам дума на а, тези, които са внесли запитването. Госпожа Гербхарт, имате думата с две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря още един път. Много съм благодарна за възможността да обсъдим този въпрос днес. Има проблем, с покупките по интернет гражданите не могат да приключат покупката, защото с, нямат необходимото, национ... необходимото гражданство, местоживеене и така нататък. Европейското право е ясно. Дискриминация, основано на местоживение и националност, е забранено. Ето защо съм удивена от това, че огромният единен пазар в Съюза и който генерира много печалби за фирмите, всъщност не съществува за онези, които искат да си купят нещо. Ето защо е много важно ние в парламента да се занимаем с този въпрос. В съобщението на Комисията за стратегия за цифрови единен пазар за Европа, се казва, че до 2016 година комисията иска да сложи край на необоснованите пречки пред електронната търговия и иска подходяща нормативна база за електронната търговия. Какво, какви точно промени имате предвид и какво целите с тях? Също така бих искала да знам какво възнамерява да предприеме Европейската комисия по член 82-83 на директивата за права на потребителите. Тези правила съществуват на теория отдавна, но на практика те не помагат по никакъв начин на потребителите. Благодаря господин Шваб за две минути. Господин председател, госпожи и господа, колеги. Този въпрос е, към Европейската комисия е възможност е, да хвърлим светлина върху един въпрос, е, който се опитахме да изясним в директивата за услугите и правата на потребителите, а именно наличието на дискриминация въз основа на националност или местожителство. Това е допустимо само ако има основателни правни причини за такава дискриминация. Ние се опитваме да направим така, че да има правни параметри, които да не допускат дискриминационно отношение в бъдеще. Наясно сме с това, че трябва да се упростят някои неща, така че потребителите в бъдеще да могат да разчитат на единна регулаторна машина. През лятото имаше един случай, който показа, че въпреки, че условията са е равни, има опити за прилагане на различни ценови модели в Европа. Това е недопустимо и затова призовавам Европейската комисия да направи всичко възможно, да използва всички възможности, с които разполага, за да се преодолее това. Знаем колко е важно да има еднакви условия. Условия ние държим на хармонизация някои държави членки, не иска да има никаква хармонизация на правните предпоставки, но потребителите остават с впечатлението, че фирмите ги използват. Искаме да чуем от комисията какво точно смята да предприеме. Благодаря, господин комисар, имате думата. Господин Яковчич иска да се изкаже. Извинете, че прекъсвам, но има проблем с превода към хърватски, казва оратора. Нищо не чухме нито от немски, нито от английски. Разбира се, аз владея някои езици, но не всички от тях. O să contactăm uh, tehnicianul. Colega dumneavoastră care a cerut acest lucru anterior a semnalat acest lucru. Ще направим техническа проверка. Е, всъщност, колегата ви също ни обърна внимание. Сега чувате ли ни, господин комисар, извинете, отново ви давам думата. Благодаря ви, господин председател. От името на уважаемия колега, който е ресорния комисар. Ще отговоря следното. Повдигнатият въпрос – всъщност е, засяга очакванията на европейските граждани от единия пазар. Когато се извършват трансгранични покупки, потребителите все още са подложени на дискриминация поради национален происход или място на пребиваване. Това е неприемливо. Ние получаваме все повече оплаквания от граждани за това, че са станали жертва на дискриминация по най-различни причини. Имаме европейските потребителски центрове, също така заявките за информация към Европейското консултативно бюро, както и парламентарните въпроси. Вие в парламента сте демократично избраните представители на гражданите и трябва наистина да ни пращате непрекъснато информация, която да представя вижданията на вашите избиратели. Така или иначе, електронната търговия нараства по значение. Има все повече трансгранични сделки. Но геоблокирането в режим онлайн една от най-често описваните дискриминационни практики спрямо потребителите. Потребителите се оплакват, че веднага биват пренасочвани към друг уебсайт, който предлага същата услуга или стока, но на по-висока цена. Това е проблеми за милионите европейци, които пътуват като туристи, оказват се в друга държава или просто преминават близката граница. На това трябва да се сложи край чрез стратегията за единия цифров пазар. Необходимо е нашите действия да се разширят. Това е и стратегията за единия пазар на стоки и услуги. На 24 септември комисията започна и процедура за обществено допитване. Целта е да се изготвят законодателните инициативи до година, да се премахнат дискриминационните практики. Освен това, ние предприехме действия, разговаряме с компаниите за рентакар в Европа за да отпаднат някои от проблемите, свързани с мястото по местоживеене на потребителя. Искам също така да имате предвид и това, което правим с увеселителен парк във Франция, където някои от по-добрите оферти се запазват единствено за местните жители. Работим и по националния регистрационен номер за закупуване на услуга. Но като че ли няма за сега достатъчно стимули нито за бизнеса, нито за потребителите и тези недискриминационни задължения не са всъщност наложени. Ето с това ще трябва да се преборим. Равното третиране трябва да се запази, необходимо е да се премахне тази сегментация на вътрешния пазар. Това е в името на потребителите. Но не бива да забравяме и интересите на малките и средни предприятия. Потребителите трябва да бъдат насърчени да използват вътрешния пазар. но те няма да го направят, ако се чувстват несигурни. Моите колеги комисари са готови да обсъдят бъдещите предизвикателства с цел намиране на добрите решения за единия пазар в името и на дружествата и на потребителите. Благодаря ви. Много ви благодаря. И сега ще дам думата на госпожа Сеналова. Уважена колеги. Благодаря, господин председател. Дискриминацията на потребителите на основа на техното гражданство или местонахождение продължава да бъде нещо, което действително в Европейския съюз. Директивата обаче разяснява нещата. Може би може да, да се включат някои клаузи за изключителни а, причини за а, промяна на цените, но при всички случаи трябва да има равнотретираност. Премахването на геоблокирането а, ще бъде едно от огромните предизвикателства пред а, завършването на единия цифров, цифров пазар. Не трябва да има разлика в правилата при покупките онлайн и а, на а, живо. Благодаря ви, госпожа Шаранзова. Слагате е, с две минути. Благодаря, господин председател. Радвам се, че комисията се е взела с този проблем и АЛДЕ очаква регламента, свързан с геоблокирането в областта на услугите. Потребителите в Европа се сблъскват с два проблема, когато извършват трансгранични покъпки или те биват не могат да извършат тази покупка или цената е толкова по-висока, че покупката вече става непосилна. Така че трябва липсата на истинска конкурентоспособност по интер, интернет позволява това изкривяване на правилата. Мерките трябва да бъдат а, такива, че предприятията да, да, да нямат а, възможност да прилагат а, тези, а, тази дискриминация. Не защото съм а, трябва да бъда дискриминирана и да не мога да купувам на друго място на същите условия. Може би трябва наистина да разгледаме проблемите, свързани по-скоро с езика, с начина, с яснотата на, на сами е, сайтове. Но е, на какво основа смесените, примерно, предприятия могат да отказват предоставането на услуги на дадени потребители? Смятам, че ако Е, вземаме мерки срещу сегментирането на пазара и срещу дискриминацията в е, цените, наистина ще можем да изградим един единен е, цифров пазар. Господин Офлин има дума. Благодаря. Problem of geo-blocking and posing as a consumer champion. Много е важно, че комисията обръща проблем, внимание на проблема за геоблокирането, но като че ли комисията е главният геоблокатор. Наскоро малките и средни предприятия се оказва, че трябва да плащат данък върху интернет продажби във всяка страна, в която продават. Много фирми се отеглиха от износния пазар и избора на потребителите е стеснен. Твърде често Европейската комисия е проблемата, не решението. Нямам съмнение, че имат желание да вършат добро но не знам дали са наясно с това, с вредата, която нанасят на Европа, която бързо се превръща в най-слабо развитие економически регион в света. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Капуто е тук, затова госпожа Грапини има думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя авторите на устния въпрос. Аз съм част от комисията ИМКО и често обсъждаме този въпрос. Не е достатъчно да имаме директива за услугите, ако не следим тенденциите на пазара. Да, искаме единна рамка и както каза Евелин, понякога има понякога трябва да отидеш в друга страна да си купиш някаква стока онлайн. Освен това се намесват и въпроси свързани с срока на доставката. Аз мисля, че е много важно Европейската комисия да вземе предвид този въпрос очаквам конкретен отговор. Какво трябва да се направи, за да се повиши качеството? Да, да се приложи по хармонизиран начин директивата във всички страни и да не се допуска дискриминация. Има нужда от превенция. Благодаря, господин Мария Симан, думата. Господин председател, ние говорим за права на потребителите, за това държавите членки какво трябва да направят, за да няма дискриминация. На първо място, държавите членки би трябвало коректно да прилагат съществуващите законодателни норми, защото потребителите от по-малките държави членки често имат големи проблеми с доставката на това, което са поръчали. В други случаи електронните поръчки изобщо дори не се доставят. И това е в разрез с правата на потребителя. Съвсем очевидно е. Освен това, би трябвало, когато няма предварително уведомление, да не се начисляват допълнителните разходи за транспорт. Благодаря, господин Яковчич. Благодаря ви. Геоблокирането всъщност е една от най-недостойните форми и проявления на дискриминацията. Част от пречките, що се отнася до създаването на единен цифров пазар – Европейският съюз иска да работи чрез този пазар, технологиите го позволяват все повече и повече, но знам от собствен опит и от опита на колегите, че проблем има и за това призовавам комисията да предприеме незабавни действия да сложи край на тези практики и да помогне по този начин за създаването на истински пазар. Господин Капуто. Благодаря. Цифровите услуги са много важни, за да се подкрепя стратегията за цифров единен пазар. Така се осигурява и защита на транзакциите и гарантиране на качеството на стоките без, без геоблокиране. Много е необходимо да има прозрачност на процеса на закупуване онлайн. Не можем да пренебрегнем това, което е, определи е, съда а им става дума за защита на личните данни. Иска, много ми се иска Европейската комисия да се съобрази с постановлението на съда и да положи усилия да защитава потребителите в усилията им да имат достъп до пазара на стоки и услуги. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви благодаря още веднъж за запитването и коментарите по този тъй важен въпрос, свързан с защита на потребителите и тяхната дискриминация. Положението такова каквото е, е неприемлимо. Предвид това, което предвид потенциала на вътрешния пазар и това, което могат да имат на разположение нашите е, потребители. Не можем, разбира се, да гарантираме абсолютно равноправие за всички, защото никога не можем да бъдем сигурни, че е, има абсолютно равноправно третиране на всеки даден потребител, но същевременно е, единния пазар трябва да предоставя еднакви възможности на всеки потребител, независимо къде е неговото местонахождение и в коя страна живее. Никой няма някой, който трябва да бъде по-добре третиран от друг. Така че същевременно трябва да има баланс между фискалната свобода и защитата на потребителя, който не бива да бъде дискриминиран спрямо мястото, където е, живее същевременно, разбира се, не може да има задължение за продаване или унифициране на пазара. Как ще се постигне този баланс, зависи от резултатите от допитването, което в момента провеждаме. В член 20 са записани мерките, които трябва да се прилагат от държавите членки. Ако тези мерки не се изпълняват, то комисията може да започне процедура по нарушение срещу този държав членка. Някои от държавите членки явно не са предприели достатъчно действия за предотвратяването на а, дискриминацията. Необходимо е за това да се намери решение, като комисията ще излезе с допълнителни законодателни е, предложения относно стратегията за завършване на цифровия пазар и на единния пазар. Благодаря, господин комисар. Обсъждането при